От Социалисти и демократи съм получил следната информация. Госпожа Литбауър, комисията Либе, делегацията за отношенията към Палестинският законодателен, рад, законодателен съвет. Господин Кастело, имате ли някакви възражения? Не. Значи тези кандидатури са приети. Преминаваме към разисквания по случай на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Говорим сега на първо място за смъртното наказание в Беларус и по-конкретно случаите на Дмитрий Комвалов и Владислав Ковалев. Колегата Проташевич има думата за една минута, за да обясни за какво става въпрос. Благодаря, господин председателю, господин комисарю. В тази зала а, често сме говорили за политическата ситуация в Беларус и много резолюции бяха приети. Сега ще насоча вниманието ви към един много трагичен момент в Беларуса, именно налагането на смъртното наказание там. А, срещу двама а, двама извършители на бомбени атентати, като не е доказана тяхната вина. Ние призоваваме властите на Беларус да отменят смъртното наказание и да, из... да изготвят общ мораториум върху смъртното наказание. Призоваваме беларуското правителство да спре а, тормоза върху хората, борещи се за демокрация там, освен това да освободят политическите затворници. Благодаря колегата Мегалски за една минута. Е, Благодаря, господин председател. Дами и господа, както вече беше казано, не сме тези, които решават кой е виновен и кой не но в процента на изясняването на атентата в метрото става ясно, че много от признанията са били изтръгнати с мъчения. Не е наша работа да обвиняваме някого или не. Не е наша работа да казваме дали смъртното наказание е добро или лошо. Смятаме обаче, че винаги трябва да сме против смъртното наказание в авторитарните режими, защото те винаги са свързани с политическо противопоставяне в тези страни. Благодаря. Госпожа Герингер де Оденбург има минута и половина. Благодаря, господин председател. Миналата година приехме четири резолюции във връзка с турмозът на правозащитниците. Днес говорим за случаите на Дмитрий Коновалев и Владислав Ковалев – обвинени в, за терористичния атентат, атентат в метрото в Минск. Има много данни, които хвърлят светлина върху процеса. Властите обработват общественото мнение и е ясно, че признанията са били изтръгнати с мъчение. Беларус е единствената европейска страна, която продължава да прилага смъртното наказание. Не вината на двамата обвинени съвсем не е сигурна. И ние призоваваме е, смъртното наказание да не бъде изпълнено трябва да приложим и санкции от финансов характер срещу режима в Беларус. Благодаря. Госпожа Лохбилер, минута и половина. Благодаря, господин председателю. Докато в световен мащаб намалява изпълнението на смъртната присъда в Беларус, тази практика зачестява. Президентът Лукашенко подчертава многократно неговата принадлежка към, Европа, но ясно трябва да, став, да стане, че той ам, одобрява изпълнението на смъртни присъди и това е недопустимо. 400 души. А, са били осъдени на смърт. Освен това не е ясно а, времето, по което ще се извърши екзекуцията. Роднините също не знаят това, те също не знаят и къде са погребани техните близки. Е, по този начин ще бъдат по такъв начин ще бъде изпълнен смъртната присъда и за господин Конвалов и господин Ковалев. И двамата са били подложени на натиск. Ето защо международната общност трябва да ам, упражни натиск върху беларуското правителство да се спре ам, изпълнението на смъртната присъда, първо да се наложи мораториум върху изпълнението на смъртната присъда и след това смъртното наказание е, да се премахне. Колегата Масталка за минута и половина. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Každý zná... Благодаря, господин председателю. Всички знаят каква е цената на човешкия живот и аз като медицинско а, лице знам точно каква е тази цена. Говорим сега за смъртното наказание на господин Конвалов и господин Ковалов. Какви са фактите? Смъртната присъда е един инструмент, който е заложен в наказателния кодекс на Беларус и който се прилага при тежки престъпления. осъдените са получили възможност да признаят вината си пред президента. Единият е признал вината си, другия не. по случая са ангажирани и, ам, и, и Пол и освен това специалните служби на Обединеното кралство. Ние не трябва да имаме някакви съмнения по този случай. Трябва да призовем беларуските власти да проверят доказателствата още веднъж, да проучат случаите и в крайна сметка да премахнат смъртното наказание, както е в, в Съединените щати и в Япония трябва да изискаме поне налагането на мораториум или въобще премахването на смъртното наказание. Колегата Гербранди за една минута. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да се присъединя към колегите, които настояха да се преустанови прилагането на смъртното наседание в Беларус. 400 пъти е изпълнено смъртно наказание в Беларус през последните 9 години. А все повече се чува за хора, хвърлени в затвора по скълъпени обвинения – които са недоказани. В крайна сметка, за нас фразата мисля, следователно съществувам е много важен принцип. А виждаме тук едно правителство, което отказва на гражданите на държавата правото да мислят. Благодаря, господин И Сега от името на политическите групи се изказва първо господин Стасни от НП. Благодаря, господин председател. И аз, като много колеги, сериозно се притеснявам за западането на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона в Беларус. Е, има информация за измъчвание, има информация за нечовешки условия а, е, на затвор за хора, арестувани във връзка с е, президентските избори. Има малтретиране, има несправедлив процес и трябва да настоим да има възможност за обжалване, да се замразят активите на Лукашенко – и неговата свита и да се премахне, да се премести на друго място световния шампионат по хоки за 2004 година. Трябва да се направи всичко, за да се подобри положението в Беларус. Благодаря. Благодаря, колега Стесни. А сега думата има господин Пелецки. Ачо, dar kartą norėčiau pareikšti от Аминско. Благодаря още един път. Искам да изразя своето съчувствие към членовете на семейството, на семействата на жертвите на атентатите в метрото. Ние осъждаме този акт, но призовавам властите да се вслушат в гласа на Европейския парламент и да направят обстойно разследване на, на атентатите и след това да се произнесат за вината. Дори и жертвите на терористичния акт няма доверие в верността на дадените показания. Освен това, хората не са съгласни с смъртното наказание. Това е просто манипулация, а не правосъдие. И ако властите изпълнят смъртното наказание, ще се засилят подозренията, че се опитва да прикрият истинските причини за атентати. Призовавам всички да настояват Беларус да отмени смъртното наказание. Председателят, благодаря господин Палецкис. Госпожа Ятен Маки и следващата в списъка, но не я виждам в залата, затова давам думата на господин Чернецки за една минута. Господин председател, дами и господа, президентът Лукашенко, който много обича да бъде сниман, когато играе хокей на лед, по всяка вероятност не би бил много доволен, ако световното първенство по хокей на лед бъде отменено. Така че нека да окажем натиск върху него в тази насока. Всъщност много е подходящо, че говорим за Беларус. Това е тема, която не губи своята актуалност. Трябва да кажем, че използването на средство като смъртното наказание – е неприемливо. Ако бъде наложено смъртното наказание, ние трябва да протестираме срещу него. Благодаря, господин Чернески, господин Обермайер, за една минута. Благодаря, господин председател. Беларус е третата страна в Европа, в която все още се изпълнява смъртното наказание. На 11 април беше извършен атентат в метрото в Минск и господин Конвалов беше осъден на смърт. Смъртното наказание не е адекватна реакция на престъпни деяния. В Америка също се изпълнява смъртно наказание и те е, поне би трябвало да се разграничат от е, азиатските и арабските порядки. Нека да призовем Беларус да е, премахне смъртното наказание. Благодаря. Сега колегата Кацмарек за една минута. Господин председател, дами и господа, Примера, който обсъждаме тук, случващото се, което обсъждаме, е отличен пример за опасностите от смъртното наказание. Тук имаме едно недоказано обвинение за терористични атаки. Ясно е, че смъртното наказание е нехуманно – член 195 от наказателния кодекс на Беларус казва, че след прилагане на смъртното наказание, семейството дори няма право да получи трупа на екзекутирания. А, мисля, че можем да призовем президента Лукашенко да помилва осъдените. Поне едно добро дело да стори. Благодаря много, колегата Репо, една минута. Благодаря, господин председател. Беларус все още съществува смъртното наказание. Това е единствената страна в в а, която Върховния съд а, осъди на смърт за подозрените за организирането на атентата в Минск. Съвсем ясно трябва да бъде заявено какви дефицити са допуснати по време на процеса преди да се стигне до осъждането на смърт. Доказателствата не са били достатъчно убедителни въпреки всичко е наложено смъртно наказание. Това е нехуманно. Това означава, че ние трябва да засилим а, нашите мерки и да помогнем на тези, които са подложени на страдание. Трябва да подобрим достъпа на гражданите на Беларус а, до Европейския съюз. Госпожа Оюлан за една минута. Господин председател, приложението на смъртното наказание по същество е нарушение на основни права на човека – дори Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов наистина да са виновни за престъплението, в което са обвинени, те трябва да получат пропорционална присъда, но не трябва да бъ... но не, може, не е допустимо да бъдат екзекутирани. Призовавам президента Лукашенко да помилва и двамата и да наложи мораториум на изпълнението на всички екзекуции и на налагането на смъртни присъди, който да доведе до евентуалното крайно отменяне на това наказание. Не може да се прилага такива средновековни наказания. Крайно време е и Беларус да стане една съвременна европейска държава. Какви са тези византийски порядки? Президентът Лукашенко би трябвало да чуе нашето искане и да го приеме на сериозно. Колегата Камински има думата за една минута. Дами и господа, като политик и човек, аз се съмнявам все повече в изпълнението на смъртното наказание. Първоначално аз бях за него, но сега съм все по-готов да се съглася с онези, които казват, че смъртното наказание е нечовешко. Това е само едната страна на дебата. Има обаче и друга, защото говорим не само за смъртното наказание като такова, но и за недемократичната политическа система. Никога не можем да бъдем сигурни дали някой не е бил избран просто така по политически причини, за да може режимът да се хвали с успехи и да отклони вниманието на гражданите от крещящите провали. Така че ние призоваваме президента Лукашенко да прояви милост. Председателят, благодаря господин Камински. Господин Кукан има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Беларус е последната авторитарна страна в Европа. Крайно неприемливо е тази страна да продължава да изпълнява смъртното наказание по целесообразност. Президента Лукашенко казва, че когато взима решенията, той се вслушва в гражданите – само, че трябва обаче да се вслуша в гласа на 290 хиляди души, които подписаха петиция за отмяна на смъртното наказание. След смъртната присъда на Димитрий Коновалов и Владислав Коновалев е свързано с много съмнение за изтръгване на признания с изтезания. Повтарям призива към господин Лукашенко да отмени смъртното наказание и да проведе разследване за да откри истинските виновници. Благодаря, господин Кукан. Господин Билан, една минута. Благодаря много, господин председател. Произволният характер на присъдата – в Минск предизвика много силни реакции в Европа. Така наречените доказателства, приведени от прокуратурата, са изключително съмнителни. Има много призиви за помилване, но все още реакция на тези призиви няма. Терористичните атаки заслужават сериозни, сериозно осъждане. И техните извършители трябва също да бъдат осъдени, но това трябва да става само като се следват съответните правила. Екзекуция чрез разстрел е метод, който изключително много напомня на старили, сталинизма. Беларус трябва да спазва своите ангажименти по международното право. Благодаря, колега Бялан. С това преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Госпожа Есая има дума. Paljon ja kanavalla on tuomittiin kuolemaan господин председателю. Двамата господа Конвалов и Ковалев са осъдени на смърт. Обаче съдебното производство не отговаря на международните стандарти. Доказателствата са неистински, те са скълъпени. Amnesty International обяви, че единствената възможност – за помилване е семействата да молят за милост и когато президентът не приеме това, то тогава смъртното наказание може да бъде изпълнено директно. Господин Шут също отправи апел към господин Лукашенко да премахне смъртното наказание. Сега ние а, го правим от името на целия парламент. Сега колегата Шого за една минута. fehéroroszország ma messze áll attól hogy a. беларус е много далеч от това да се приближи към демократичните европейски общества. Това го виждаме по ем, отношението към опозицията, към хората, които се борят за демокрация. Действието от санкциите е ограничено и ам, Лукашенко не е готов на никакви промени. Ам, държавите членки обаче не трябва да допускат хората в Беларус да изгубят всякаква надежда. Управлението в Беларус трябва да бъде подложено на по-голям натиск трябва да кажем на Беларус, че това, което се случва там, не е, до, не е допустимо и не е достойно а, за а, обществата в а, 21 век. Следващия оратор. Благодаря. Мнозинството тук е против смъртното наказание. Ето защо призоваваме за тяхното премахване. Обаче цялата процедура поража съмнение относно спазването върховенството на закона. Случилото се в метрото в Минск показва, че профи... професионалисти са извършили атентата и такива професионалисти могат да се намерят в специалните служби, а не сред обществеността. Ние ем, трябва да говорим и за по-нататъчни санкции срещу режима. Няколко колеги вече споменаха дали да не обмислим е, да не настояваме за е, отмяна на провеждането на шампионата по хокей в Минск през 2014 година, защото не мисля, че съвсем безопасно е да се построи олимпийско село в Беларус. Колегата Кели за една минута. Благодаря, господин председател. И преди мен колегите казаха, че Беларус е единствената европейска страна, в която се използва смъртно наказание. И след края на Съветския съюз през 1991 година са били екзекутирани към 400 души. Но 50 или по-малко от 50 през последните 10 години. Може би това говори за промяна в нагласите и не можем да ни я приветстваме. Бихме искали смъртното наказание въобще да бъде премахнато. Ако двамата обвиняеми действително са виновни за атентата, би било трудно да е, обосноваваме промяната на присъдата им. Е, има обаче опасения, че те, тези признания не са, искали, е, не са истински и за това ние призоваваме президента да промени присъдата. Благодаря, господин Корхова, за една минута. Госпожа Корхова, извинявайте. Беларус е единствената страна Европа, която продължава да прилага смъртното наказание. И с екзекуцията е държавна тайна и близките не знаят датата. Двамата мъже, за които говорим, са обвинени в терористичен акт. Процесът обаче не е нито справедлив, нито честен. Диалогът между Европейския съюз и Беларус не може да продължи, ако Беларус не, не осъществи напреда към правата на човека, към и правовата държава и също така трябва да приведе в законодателството си в съответствие с това на международното. Благодаря госпожа Тун Бунштайн, която ще е и последният оратор. Благодаря много, господин председател. Много бе казано днес за неприемливостта на смъртното наказание. Независимо от това, какъв процент от населението го подкрепят. Дори господин Камински, нашият колега Камински, а, си е променил мнението за смъртното наказание. И трябва да се действа бързо. Трябва да се замразят активи, трябва да се отмени хокейното първенство и да се вземат, вземат всички мерки, за да се преодолее пре... нарушаването на правата на човека в Беларус. Благодаря много, госпожа Тунен Бонштайн. С това приключваме спонтанните изказвания. Давам думата на комисаря Бърния. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Много, многобройните ви изказвания говорят за чувствата, които ви вълнуват във всички, във всички политически партии. Бих искал да кажа от името на върховния представител и заместник председателя на комисията Катрин Аштън, че и ние сме дълбоко разтревожени от тази присъда. Господата Дмитрий Коновалов и Ковалев бяха осъдени на смърт на 30 ноември за предполагаемо съучастничество в атентата в метрото в Минск, където загинаха 15 души, бяха ранени 200 души. Ние осъждаме категорично всички актове на тероризъм, заедно с върховния представител и заместник представител, за председател на комисията. Ние осъждаме смъртната присъда е госпожа Аштън излезе с много категорично комюнике. Европейския съюз е против смъртното наказание, каквито и да са обстоятелствата, независимо от извършеното престъпление. Според Европейския съюз смъртното наказание е жестоко и не човешко наказание, не разобеждава престъпниците и е, е недопустимо посегателство срещу човешкото достоинство. Ето защо ние сме се ангажирали да се борим срещу смъртното наказание, така както сме се ангажирали в Европейския съюз да премахнем това наказание. Е, от е, Европейската комисия е отправила призив да не бъде изпълнена изпълнена присъдата и, и тя да бъде сменена. Белорус е единствената страна в Европа, която и продължава да изпълнява смъртното наказание и мораториумът, така както вие настоявате, би бил първа стъпка към премахването му. Председателят благодаря. Бяха внесени 6 резолюции и те ще бъдат подложени на гласуване след разискванията. Следващия дебат е свързан с последните събития в Египет. Господин Белдер е първият, който има думата.